Guten Morgen. Morning, everybody. Добро утро. Ще вода заседанието на немски язик. Това е за удоволствие на кабината с немски язик. Днес ще имаме среща с четирима министри от Унгария, с които ще разговаряме в сферите, за които те отговарят, съответно спорт, образование, култура и социална политика. Освен това, ние искаме да информираме съответните министри и за работата, която ние като комисия правим тук и какво предстои по време на, на председателството на Унгария. Имаме е, едно досие, това е европейският е, етикет е, за културно наследство, което е досие, предстоящо да бъде приключено по време на унгарското председателство. Освен това, господин Милан Звер от Словения подготвя доклад за инициативата Младеща в движение. Целта е да се предвижи напред политиката в сферата на образованието, да се съгласува политиката в по-голяма степен между отделните страни. Господа Жа Санчес Шмидт подготвя доклад по отключване на потенциала на културните и творчески индустрии, което е също важна тема. Културата има все по-важно економическо значение. Освен това, подготвяме доклад и за обучението в ранна детска възраст. Унгарското председателство знае много добре, че това е сфера, която е в сферата на субсидиарността, затова не можем да налагаме нищо на никого, можем само да направим предложения към съвета и ако има желание от тяхна страна, тогава може да се премени към дискусии. Имаме също и доклад от господин Борис за който работи за предизвикателствата в цифровата ера. Знаете, че филмът, филмите са начин да се разкаже историята на отделни хора и европейската история. Работим също и в сферата на културата в рамките на външната дейност. Искаме да се обърне по-важно внимание на културното измерение във външната политика, не само на економиката и енергетиката. Затова ние решихме да изготвим доклад, за да дадем предложение на госпожа Аштан които тя би могла да използва. Това е отчасти работата, която вършим към момента в нашата комисия. Господин Чене, министъра на спорта на Унгария, е сред нас. Искам да ви помоля да му задавате въпроси, само които отговарят на въпросите, с които се занимава насочете вниманието си именно към спортната тема. Останалите въпроси, които бихте могли да имате, ги отнесете към останалите министри. Всеки, който не спазва това правило, ще бъде прекъсван от мен. Сега искам да дам думата на министър Чене. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Искам най-напред да ви уверя, че Унгария ще оказва подкрепа на вашата комисия по всички въпроси, които вие очертахте. Уважаеми депутати, като министър отговаря за спорта, за мен е чест да представя програмата на унгарското председателство пред вашата комисия. Спорта в Европа е повлиян от два фактора. Първо, Лисабонския договор, който влезе в Сира преди година и съобщението на Европейската комисия, публикувано 18 януари тази година. Що се отнася до политиката в сферата на спорта, ние искаме да продължим работата, която беше свършена от Испания и Белгия които имаха председателството преди нас. Работата в тази сфера е свързана най-вече с координиране на усилията на държавите членки. Европейския съюз може само да оказва подкрепа, да финансира програми, ако те имат добавена стойност на европейско ниво. Това е посочено в съобщението на комисията, което се отнася до развитието на европейско измерение в спорта. Именно по това трябва да постигнем съгласие и да изложим аргументи, защо е необходимо европейско измерение в спорта. Ние всички бихме искали в сферата на спорта да има достатъчно финансирани и след 2000 и 14. Важно е да се подкрепят спортните организации, защото те вземат решенията в тази област. Диалога на високо равнище също е, е от особена важност. Също важни са връзките между съвета и неправителствения сектор. Искаме да изслушаме и становищата на държавите членки в тази област след влизането в сила на Лисабонския договор, малко се охладиха очакванията ни в сферата на спорта поради настъпилата криза. Комисаря Василио подчерта, че не е сигурно, че спорта ще бъде включен в програмите на Европейския съюз след 2014 година. Съществуващите рабкови програми в сферата на образованието, младеща и спорта ще бъдат а, с по-съкратени средства, въпреки че спорта е в националните компетенции преди всичко, действията на ниво Европейския съюз са необходими и а, полезни. Спорта може да допринесе за социалното сближаване, както между спортните е, екипи, е, е, клубове, така и сред зрителите. Освен това, спорта не познава езикови и други граници. Държавите членки могат взаимно да се учат една от друга в тази област. През 2009 и 2010 комисията осигури 6 милиона евро финансиране за проекти в сферата на здравеопазването, социалното приобщаване, доброволческите дейности, равноправието между половете, хора с увреждания и прочие. Бяха финансирани 14 проекта чрез така наречените подготвителни мерки. 12 нови проекти ще бъдат стартирани тази година и Унгария ще участва в 4 от тях. Един от тях е за борба срещу допинга. Друг проект насърчава социалното приобщаване на иммигрантите чрез спорта. Това са инициативи, които приветстваме. Ето защо за нас е важно да се създаде рамкова програма в спорта, независимо от финансовите трудности. Разбира се, държавите членки трябва да използват максимална степен и наличните структурни фондове. Спортът е една от най-новите компетенции на Европейския съюз и това не означава, че трябва да бъде лишена от финансиране. Трябва да се осигурят средства, да се подобри бюджета, заделен за спорта и аз се надявам на вашата подкрепа, на подкрепата на всички депутати от Европейския парламент и особено на вашата комисия. Ние се нуждаем да работим по нови инициативи и да започнем работа по нова рамкова програма за спорта. Сега поемайки председателството от Белгия, ние ще продължим работата и ще проведем среща на министрите по спорта по-късно през годината. Ние ще проведем такава среща през май, ще бъде прията резолюция. Работните групи по спорта започнаха да работят по текста още днес. Така ще се създаде една рамка за сътрудничество в спорта и ще бъдат набелязани приоритетите за бъдеще. Бихме искали съветът да разработи план за работа на следващите председателства. Искам да подчертая какви са събитията, които ще организираме тази година. Има две основни такива събития. Първо е неформалната среща на министрите на спорта, предвидена за 22-23 февруари. Европейската комисия организира форума за спорта, който ще, който ще участват стотици спортни организации от цяла Европа. Ще има съвместна среща на министрите и участниците в спортния форум ще фокусираме вниманието си върху бъдещето на спорта в Европейския съюз. На неформалната среща на министрите на спорта ще обсъдим спорта сред възрастните. Това е важно за нас, но до сега този въпрос не беше читан за приоритетен. Подобряване на здравето, подобряване на социалното сближаване – са области, в които спорта може да даде важен принос. Искаме да продължим работата, която започна по време на Белгийското председателство в сферата на координацията на усилията на европейско ниво и борба срещу допинга. Важно е, европейския парл... че Европейския парламент през декември прие резолюция за подкрепа и финансиране на спорта. Надяваме се да ни помогнете да доразвием тази важна област, която е кръглен камък за развитието на здравеопазването и на хората в Европа. Председателката, някои от нещата, които казахте, не са много обещаващи. Вие казахте, че някои хора не проявяват особен ентусиазъм за разработването на програма в сферата на спорта. Ние вчера назначихме обаче докладчик, който ще разгледа съобщението на Европейската комисия. Това ще бъде господин Фишер, на който давам думата сега. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, господин министр, за изложението. Благодаря ви от името на комисията. и моля да поздравите колегата ви господин Смит, който най-вероятно ще подкрепи усилията на унгарското председателство, както ще сторим и ние. Имам три конкретни въпроси, които бих искал да задам. Вече има информация Относно европейското измерение на спорта има съобщение на комисията. Какво мислите за това? Втория ми въпрос е свързан с стратегията за 2020 година. Как спорта може да допринесе за изпълнението на тая стратегия? Споменахте нещо, което ни интересува всичките, особено а, живо, и това е финансирането на спорта. Европейския съюз а, има ясно разписани в Лисабонския договор правомощия, също и парламента, но няма осигурено, изрично осигурено бюджетно перо за спорта. Унгарското председателство дали ще планира да работи по този въпрос? Следващия оратор. Uh, obviously we really have a problem with the microphones. я jetzt Имаме проблеми с микрофона, но сега работи вече. Бих искала да се върна към това, което бе казано току-що. И нещо, което се казва, че е изразено и от комисар Василио, а именно, че спортът няма да се включва в европейските програми след 2014 година, както и в други програми. Аз мисля, че това представлява проблем, понеже не съответства на договора. Парламентът и съвета с законодателните органи и аз мисля, че трябва ясно да отправим послание до госпожа Василио, че не сме съгласни с отправянето на подобни послания, с такива изказвания. Те са в разрез с нашите цели. Бих искала да знам как реагира унгарското председателство на нейното изказване. Следващия оратор, господин Такова. Благодаря. малко оставаме в угрофинска кръг. В Финландия се смята, че спорта има изключително голямо значение и аз съм убеден, че министра на спорта в Унгария а, след а, кариерата си ще направи много. Ние имаме големи очаквания към унгарското председателство. Знаем, че вие наистина вярвате в спорта, държите на него, както между другото и президента на вашата страна. В момента Европа преминава през криза, но въпреки това ние не трябва да спираме да инвестираме в спорта. Когато се инвестира едно евро в спорта, се економизират, се, економ, се правят економии от две евро, които могат да се инвестират в социалната област за съжаление, все още а, а, хората не си дават достатъчно сметка колко е важно това. Ще има съвет на министрите на спорта. И надеждата и очакванията на всички свързани с спорта, спортистите и и останалите работещи са много големи и трябва да отговорите на тях. Комисията и парламента трябва да отидат още по-далеч. Надявам се, че вие ще успеете. Радвам се, че виждам вашата решимост да предприемете действия. Трябва да продължите, за да постигнете резултати. Колегата Борис. Również chciałem podziękować bardzo za e, to optymistyczne. Искам да ви благодаря за оптимистичното представене на вашата програма. Комисията активно се занимава с спорт, особено след влизането в сила на Лисабонския договор. Опитваме се да намерим оптималните методи методи. Някои държави членки и Унгария по-специално иска да има една рамкова програма в рамките на спорта, за да има официална политика на Европейския съюз в областта на спорта с съответното финансиране. Затова, господин министър, бих искал, когато се е, в рамките на финансовата рамка до 14-та година да е, се предвиди финансиране една, на една програма за спорта. Трябва да се намери правното основание. И именно за това ви приканвам да продължите по пътя, който очертахте пред нас. Благодаря ви. Благодаря ви, господин министър. Много интересно беше изложението ви на намеренията на председателството. Във връзка с един от коментарите ви спорт за възрастни граждани. Това не е тема, която често се разисква, но определено ще доведе до социални и здравни ползи. Бихте ли разяснили малко по-обстойно какво планирате да направите в тази област? Elnök asszony, tisztelt miniszter úr, ha van... Госпожо председател, уважаеми господин министър, ако има тема, която може да се разглежда като общо европейска, това е спорта. Защо? Защото това е нещо, което споделят всички държави членки в Европа. Следователно, би било огромна грешка да не считаме програмите за развитие на спорта като неделима част от европейския бюджет. Предлагам комисията ни да използва всички възможни средства, за да прокара програма за спорта, която да влезне в стратегията Европа 2020 година. Министър Цене неотдавна, бе поканен в Румъния на честването на 100 годишнината от учредяването на спортен клуб, споделен от Румъния и Унгария. И това показва как спортът сближава отделните нации, как спорта се явява общ език за отделните страни. И третото, което искам да кажа накрая – е значението на младеща и това да се работи за младеща, да се подкрепя младеща. Не бива да се плашим от трудностите, които постоянно възникват в това да достигнем до младежите. А спортът е много ефективен път към младите ни граждани и това също не бива да забравяме. Това е още една причина, поради която спорта трябва да бъде основен приоритет. Господин министр, каква е вероятността програмата за спорта всъщност да се превърне в действителност и да започне да се изпълнява? Като част от стратегията за 2020 година. Следващия оратор. Благодаря. Много ме зарадваха коментарите на министъра и това, че спортът е приоритет за председателството. Ние всички сме съгласни, че трябва да започне да се изпълнява политиката за спорта в Европейския съюз. Естествено, че това ще има последици и за бюджета. Трябва обаче от сега, между днешния ден и а, 2014 година, да определим по какъв начин а, ще се изпълняват тия програми и какви ползи ще донесат. Така че въпросът ми е как ще гарантирате, че а, приобщавате не само професионалния спорт, спортния елит, но също и непрофесионалния спорт, спорта на всички нива. Как също така ще осигурите представяне или чуваемост на всички участници в програмата? Господин Микелски има думата. Благодаря. Господин министър, унгарското председателство предвижда ли някакви специални инициативи? Тук искам да наблегна на думата специални за шесте държави от източното партньорство. Благодаря ви. Благодаря. Господин министр, давам ви дума. Én köszönöm a lehetőséget. Hát megpróbálom. Благодаря ви за въпросите. Ще се опитам в оставащото време да отговоря на максимален брой въпроси. Първо, относно съобщението на комисията от 18 януари. Ние приветствахме това съобщение, което е заглавено Европейско измерение на спорта. С партньорите от Триото, Белгия и Испания, очакваме с нетърпение изпълнението на ангажиментите от това съобщение. Това е първото съобщение, след влизането в сила на Лисабонския договор, което трябва да даде основа за разработването на работна програма, като това е наша основна цел. Нещо, което ще осъществим заедно с държавите членки. Не знам дали с това отговарям на въпроса ви. Мога да говоря и по-подробно по тая тема, но в общи линии смятаме, че възоснова на това съобщение можем да пристъпим към реални действия. Следващия въпрос. Как спортът ще допринесе за изпълнението на стратегията Европа 2020? Вярвам, че това поле има огромен потенциал. Тъй като спортът е както конкретен, така и а, хоризонтално явление и може да се ползва за постигането на редица цели, например борбата с социалното отчуждаване, а също и за приобщаването на социалните групи в неравностойно положение. Той спомага за повишаването на мобилността, подобряването на заетостта, както и на общественото здраве. Чрез него се намалява общия брой отпуски по болест. Мога много да говоря по тая тема, но много важно е, е да разполагаме с рамкова програма за спорта, която да е подкрепена с необходимото финансиране. Всяко евро или всеки форин, казваме ние в Унгария, инвестирано в спорт, спестява две от други бюджетни пера, например, пера, например социални дейности. Естествено, това е един дългосрочен процес, но в крайна сметка нещата се отплащат. За нивата на спорта, професионалния спорт или професионалния елит и непрофесионалния спорт, няма конфликт на интереси, защото всяка спортна дейност дава положителен принос за обществото и економиката в цяла Европа. Следващия въпрос финансирането, бюджета. Години се водиха преговори в Европейския съюз, докато се стигна до рамкова програма. Сега, от тук нататък, стъпката, която предстои, е да се вземе съвместно решение от съвета и парламента. Това, което аз препоръчвам да се стори е да се лобира в подкрепа на рамковата програма. Аз ви призовавам да окажете подкрепа на тази наша инициатива. понеже така ще стане ясно не само на нас, но и на всички, че спорта не се свежда само а, до а, спорта на световните величия. По въпроса на а, финландския колега, Спорта е много всеобхватно явление. Самата дума спорт е международна дума. Същата дума на английски, същата дума на френски се използва. Много хора обаче, когато казват спорт, си представят идолите на спорта. Топ атлетите. Но то естествено не се свежда само до това. Относно това как да се осигури финансиране за спорта и как да се съсредоточим на ежедневния, на непрофесионалния спорт, достъпния за всеки го спорт. Да, това е така, но всеки вид спорт трябва да получава заслуженото. Както и международния, така и професионалния, така и спорта за възрастните граждани. дори за ежедневния спорт, непрофесионалния спорт, а, са необходими образци за подражаване. Това са спортните идоли, които носят гордост на всяка нация. Всяко дете в ранна възраст започва да се занимава с някакъв спорт, без значение дали ще се превърнат в професионални спортисти или просто ще запавят, запазят любовта си към спорта. Комисара Василио е много отдадена на работата си, но Дорис Пак е още по- твърда в изпълнението на намеренията си. Радвам се, че чух коментари, че не сме направили достатъчно в областта на спорта. и дори а, в а, изпълнението на сегашната програма до 2013. За следващия период, 2014 до 2020, а ни е необходима рамкова програма със съответното финансиране, която да обединява всичките 27 държави членки. Естествено, трябва да се борим и за спорта, а за спорта и във всяка от нашите държави членки по-отделно. Сега научих, че е драстично може да се намали бюджета за младеща и спорта. Това са едни области, които са тясно свързани. Затова а, ние сме четирима заместник министри с ресори а, култура, младеж, спорт и здравеопазване. дори и спорта да имаше само здравословна стойност, то пак щеше да си струва да се инвестира в него. Защо? Защото спорта подобрява общественото здраве. Друг един въпрос бе този относно спорта и възрастните граждани. Да, определено това е приоритет за нас, за председателството. Аз лично съм един стар спортист и е, вече влизам в тая категория. На възрастните спортисти. Но, нека сега кажа сериозно какво мисля. Знаете, че се провеждат първенства за възрастни граждани и съм виждал как възрастни граждани участват в състезания по плуване. Ние организираме такива на национално равнище, защо не, да не го направим и на европейско равнище. В тези а, състезания а, са участвали пред очите ми дори възрастни граждани, които са се научили да плуват преди само няколко години. Ако успеем да мобилизираме няколко хиляди души и семействата им, това вече ще е постижение. Колкото повече хора приобщаваме към спорта, независимо от пола и възрастта им, както и социалното им положение – Това винаги ще е нещо положително. Трябва да приобщаваме все повече жени към спорта. И ето виждаме как спорта се припокрива с други области на политиките. Спорта трябва да бъде навсякъде. Ние имаме един такъв девиз в а, Унгария. И спорта трябва да бъде за всеки го, независимо от пола им, независимо от възрастта им. Надявам се, да постигнем 20 до 30% от унгарското население, които да се занимават редовно с физически упражнения. И Какво имам предвид? Под редовни упражнения час и половина, три пъти седмично. Ето това, ако го постигнем, ще променим нагласата на хората спрямо спорта. Е, това пак ни връща е, към въпроса за рамковата програма за спорта и нейното финансиране. Трябва да се борим за е, приемането на рамска програма. Аз, като шампион, имам необходимата дисциплина и търпение да си преследвам целите – е... Много се радвам да видя за колко много хора е от голямо значение спорта. И вашите отзиви а, показват още веднъж, че спорта е една кауза, за която си струва да се борим. Благодаря ви за подкрепата. С вас на моя страна ще съм в състояние да се боря с другите области на политиката и по такъв начин се надявам да осигуря финансиране за спорта. Надявам се да, от... да съм дал достатъчно отговори на въпросите ви, но ако имате допълнителни въпроси, с удоволствие ще отговоря на тях. Благодаря, господин министр. Ми, ние много добре знаем, че когато за първи път се спомена за спорта след влизането в сила на Лисабонския договор, тази област почти нищо не беше направено. Но По отношение на финансирането на всякакви инициативи и програми, би трябвало да се обърнете не към нас, а към другите държави членки, вашите колеги от Франция, Холандия, Германия, защото битката, която ще поведете, трябва да започне веднага. а, не трябва да а, всеки, всеки да се дърпа, да, да, да, да, да не иска да предприеме нещо, това няма да доведе до никъде. Комисията трябва да направи нещо, може да направи едно съобщение, но и това само, само по себе си няма да доведе до никъде. А, така че съм убедена, че вие точно, господин министр, може да направите много повече. Е, вие може да впрегнете е, усилията и на комисаря, и, и на държавите членки, защото иначе аз мога да приказвам, но е, аз лично не, не, не виждам с какво мога да помогна.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 Wie ich vorhin schon gesagt habe, Frau Ministerin, haben wir... Госпожо министър, заедно с моите колеги, както вече споменах, се занимаваме с образованието. Имахме даже и докладчик по този въпрос повод говорихме и за младеща в движение. Нуждаем се и от една програма в областта на младеща и спорта. И смятам, че в наш интерес е по време на вашето председателство да положим основите, да очертаем пътя, за да можем да, напредваме бързо. Имате 15 минути за изказване. Давам ви думата. Uh, Искам да помоля гостите, които стоят прави, да вземат места, защото има празни столове. Kann da e ist jemand helfen, oder? Hat kein Zweck. Okay, ich wollte nett sein. Bitte sehr. Sie haben das Wort. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselő, hölgyek és Уважаеми депутати, дами и господа, за мен е чест като държавен министър, отговарящ за образованието в Унгария, да мога да направя това изказване пред вас относно приоритетите на унгарското председателство в сферата на образованието. Радвам се, че мога да споделя с вас някои мнения. Съгласно експерти, ние сме добре подготвени за председателството. Това беше заявено също и от господин Барозо в Будапешта в началото на месец януари. Имаме документ, имаме програма на страница 49 на тази програма са посочени основните приоритети в образованието. Обучението и образованието се считат за важна съставна част от бъдещето на Европа и нашето председателство ще обърне особено внимание на тези два елемента. Споменавам преди всичко образованието, тъй като съм по професия преподавател, била съм депутат и като такава също съм работила в, по въпросите на образованието. Това, което става днес в училищата, ще формира хората на бъдещето. За това образованието е от особена важност. Аз добре разбирам, че образованието не е само въпрос на пари, въпреки че доброто образование струва доста пари. Важно е да имаме добри програми, защото скъпото образование а, струва само до толкова, доколкото са добри програмите за обучение. От 5 години съм депутат в унгарския парламент. Добре разбирам как работи един парламент и се радвам на тази възможност за среща с вас. Искам да ви уверя още на този етап, че по време на нашето председателство и след това може да разчитате на моята помощ. Освен това, искам да ви поканя на всички конференции, които ще бъдат организирани от нашето председателство през тези 6 месеца в Унгария. Ние ще предложим вълнуващи, интересни програми, които може да не променят света от днес за утре, но които ще очертаят важната роля на образованието. Тези 6 месеца са особено важни за Европейския съюз, тъй като това е времето на първият европейски семестър. На 12 януари беше публикуван доклад. Нашата задача сега е да ръководим реализирането на мерките, които са предвидени за първото полугодие. полугодие. Запознах се с годишният анализ на Европейската комисия за растежа. Там става дума и за приоритетите в бюджета. Бих искала да кажа, че съгласно това изследване се предвижда приоритетно място да бъде отдадено на научните изследвания, на образованието, на новаторството и на енергийната политика. Изследването за растежа е правилно представене на стратегическите цели, които са заложени в стратегията 2020. Това е потвърждение на стратегията 2020. И Унгария би желала да допринесе в съществена степен за реализирането на целите на тази стратегия. Повечето от нашите приоритети са всъщност продължение на приоритетите, предвидени в 18-месечните програми на триото председателства. Ние бихме искали да работим за една по-силна, един по-силен, по-конкурентоспособен Европейски съюз. как можем да постигнем по-силен Европейски съюз, по-конкурентоспособен Европейски съюз. Ние можем да допринесем за постигането на тези цели чрез укрепване на стратегията 2020, в която трябва да се отдали нужното внимание на обучението и образованието. Целите в тази сфера трябва да бъдат приложени на общо европейско ниво. За да имаме една по-приобщаваща Европа, нашето председателство би желало да заложи на многообразието за преосмислене на демографските проблеми и на най-неотложните въпроси с социалното приобщаване, борбата срещу бедността сред децата и създаването на рамка за приобщаване на ромите в Европейския съюз. Необходимо е да се засили социалното измерение в образованието, да подготвим хората за учене през целия живот – като подчертаем същевременно значението на обучението в ранна детска възраст. За да имаме една по-конкурентоспособна Европа, образованието също трябва да бъде в челните редици, защото образованието и обучението могат да дадат пряк и косвен принос за економическият растеж в Европа. По този начин Европа ще стане по-силна, по-стабилна, по-конкурентоспособна на международната сцена. Сега искам да навляза в някои детайли по приоритетите на унгарското председателство. Както казах, най-важният приоритет е прилагането на стратегията 2020 и приемането на позиции на съвета в тази област. Втория приоритет е обучението на децата в ранна детска възраст, подобряване на качеството на това обучение и е, засилване на участието в е, този тип обучение. Ние ще организираме Европейска конференция и искаме съвета да приеме заключение. Третата област е, е свързана с недопускане на отпадането на деца от училище. Тук също искаме съвета да приеме позиция с препоръки. Мобилността в училище също е нещо, което искаме да насърчим по време на нашето председателство. Бих искала да спомена още няколко теми, върху които ще насочим вниманието си. Европа трябва да предприеме мерки. Това е очевидно. Около 50% от учениците продължават в, в колежи, но само един от трима получават университетска степен. Това не допринася за конкурентоспособността на Европа в достатъчна степен. 60 милиона нови работни места, от които се нуждаем до 2020, ще изисква хора с университетско образование. Освен това, ще има 12 милиона по-малко работни места за хора с по-низко образование. Друг приоритет е обучението на децата в ранна детска възраст, защото е доказано, че децата, които не са били в предучилищна възраст на училище, имат по-занижени шансове да успеят в училище и да получат квалификация, която им позволява да си намерят работа и да допринесат за развитието на обществото. Ето защо това е другият ни важен приоритет. Европейската комисия в началото на февруари ще излезе със съобщение, възоснова на което ще организираме конференция и бихме желали съвета да приеме препоръки до месец май 2011 година, за да се намали броя на децата, които отпадат от училище, ние ще а, обърнем особено внимание на този въпрос по време на нашето председателство. Освен това ще работим и по реализирането на, на стратегията за ромите. Ние а, лансирахме инициативата Младеща в движение. Ние сме твърдо ангажирани с а, постигането на целите за увеличаване на броя на учениците, включени в а, а, тази инициатива за мобилност до 20%. Така ще се подобрят шансовете за намиране на работа на младежите. Ще организираме конференция за активно гражданство. Тази година е година на доброволческите дейности на активното гражданство. На 28 и март ще организираме конференция, която има доста интересна програма. Ще обсъдим уменията, компетентностите, които са необходими на младежите, за да могат да бъдат активни участници в демократичния процес, за да могат да допринасят по отговорен начин за развитието на обществото. Следва да отчетем факторите, които трябва да получат внимание, за да има, засилим този потенциал, да се борим също и срещу негативните явления, срещу агресивността и насилието в училище. И накрая в заключение бих искал да се спре на една също доста важна тема – която предлагаме да се включи в програмата, а именно насърчаването на развитието на талантите. Под това мото ние ще организираме и конференция, Познавайки историята на Европа, всички сме на едно мнение, че талантливите хора могат да допринесат за напредъка в света – те могат да помогнат и на други хора да получат нужното образование. Също стимулиране на развитието на талантите е важно за цялото общество. Трябва да признаем, че всяко дете, всяки човек има някакви таланти и овладяването на тези таланти за общото благо е нещо важно. Затова младите хора които проявяват е, изключителна талантливост, трябва да получат подкрепа, тъй като именно те ще допринесат за новаторски решения, които ще допринесат за подобряване на конкурентоспособността на Европа. Искаме да отправим препоръка да се предвиди един европейски ден на таланта. Искам да ви помоля за подкрепа тази инициатива да се осъществи на, на практика. 25 март е рождения ден на известен унгарски композитор Барто и ние предлагаме 25 март да се определи за Европейския ден на таланта. Има и други елементи в програмата ни в сферата на образованието, които няма да разглеждам сега подробно. Искам да ви поканя на всички прояви, които ще организираме. Надяваме се, че през това полугодие ще можем да направим нещо повече за развитието на образованието в Европа. Аз лично ще положа всички необходими усилия от моя страна. Председателката, благодаря госпожа Хофман. Има шестима колеги, които искат да вземат думата. Госпожа Балия Кочет. Благодаря, госпожо председател. Госпожо министра, много благодаря за поясненията, които дадахте по вашите намерения, които ще видя по време на вашето председателство. Вие повдигнахте всички важни въпроси, свързани с образованието. Аз е, искам да ви попитам обаче по-специално за професионалното образование. Вие казахте, че не всичко зависи само от парите. Това е така, но без пари няма да постигнем нищо. И предвид економическата криза и същевременно ферата на цифровизацията, ние а, трябва да държим Европа да продължи да играе роля в световната економика, а това изиска по-добро образование, по-добро обучение. А, и за това мисля, че професионалното образование има съществено значение. Трябва да се засили неговия престиж. има много дипломирани дешисти, които не могат да намерят работа на пазара на труда, така че има като че ли едно голямо разминаване между избираните учебни дисциплини или избираното образование и възможностите, които се предлагат на пазара на труда, това, което съществува в предприятият. може би трябва да се е, вържат по-тесно е, предприятията с образованието. И друг един проблем, който също ме безпокои, това е, е владеенето на езици. Как да бъдат потикнати хората да учат повече езици? Какво възнамерявате да направите? Вие ще се срещате с министрите на образованието. Вие знаете, че те всички съкръщават бюджета на... в тази област. Вие се ангажирате да насърчавате, да поощрявате политиката в областта на образованието, но какво смятате да направите? Как ще убедите вашите колеги да подкрепят тези усилия? и да не съкръщават бюджета. Господин Фисък, Божо министър, за всички пояснения, които дадахте за вашата програма. Доколкото разбрах, в вашия портфейл е включена и научно-изследователската дейност. Вие говорихте за талантите. Разбира се, много важно е да се поощрява талантът за да се насърчава творчеството, иноваторството. Според мен е много важно да се развие инициативата с стипендиите Мария Кюри и да се стимулират особено в областта на научно-изследователската дейност. Вие много добре знаете, че много често а, учените трябва да се обръщат към Съединените щати, за да научават последните новости в тяхната област. И не знам дали не бихме могли да направим нещо в Европа, за да насърчим научно-изследователската дейност. Благодаря. Hvala за беседа, gospa predsedujoča. Jaz мъжарски rad Благодаря ви за това, че ни запознахте с е, приоритетите. Поздравявам госпожа министра също и за всеобхватната програма, която е изготвила. Надявам се, че ще успее да я изпълни. Когато се запознавах с програмата, бях приятно изненадан от вниманието, което се отделя на така наречените меки мерки в културата и образованието. Човек може би си помислил, че Холандия а, би избягвала някои, някои теми, но а, не е такъв случай. В програмата е отразено всичко. А, мисля, че всеки, който а, го е грижа за образованието в а, Европа, ще сподели вашите възгледи и ще оцени, че сте успели да определите наистина най-важните моменти. Мисля, че трябва да продължим да насърчаваме професионалното образование и обучение, така наречения процес от Копенхаген. Следва също да дадем тласък на едни ускорени реформи, на образователните системи и болонския процес. Госпожа Санче Шмидт има думата. И аз искам да благодаря на госпожа министъра, която така пространно засегна важните въпроси в областта на образованието. Аз искам да се спра а, на обучението в ранна детска възраст, обхващането на децата от него. Вчера разгледахме доклада на тази тема на господа Ханибал. В държавите членки положението е много различно и мисля, че не е лошо да започне един сериозен размисъл по възможностите, е, да се включват децата от най-ранна възраст, за да могат да започнат да се обучават от и е, това обучение да е достъпно за всички деца. Как според вас ще включите всички заинтересовани страни, семейството, преподавателите, какви са целите на унгарското председателство. Говори се за процент деца, обхванати от обучението, за възрастта, първоначалната 3, 4 или колко години. И постоянното посещаване вие споменахте е, проблема с ромите и тяхната интеграция. Това беше една тема, която доста ни занимаваше миналата година която е обвързана с обучението в ранна възраст, т.е. да се гарантира достъп на всички. И освен това въпросите за финансирането, например, на кохезионните фонове, които се използват много малко в тази насока и които биха могли да позволят да се даде видимост на европейската политика в тази област. Благодаря, госпожо министър Хелга Трюпел. Казахте, че един от приоритетите ви е интеграцията на ромите. Аз миналата седмица бях в, в Будапеща и оттам посетих едно малко унгарско село, раз, където бяха а, съобщ, обещатили на родителите, че училището се закрива, след това обаче училището тайно а, отново се отваря само за а, а, определени за, за унгарци, но не и за роми, така че ромите са били изключени всъщност от училище по този начин, а, по, по един негласен начин. И видях, че е, има един проект, е, изследователски проект е, в Европа. И тези изследователски проекти са били, са се осъществявали доброволно, не е имало финансиране. Вие казвате, че има финансиране. Кажете как точно стоят нещата. Благодаря. И аз искам да благодаря Изложението беше много интересно. А, а, Хубаво е, е, е, е тази инициатива за младите. Това ще ги поощри. А, също така за отказването, ранното напускане на училище, годината на до, използването на доброволни е, инициативи. Това са похвални намерения, но има ли някои по-конкретни инициативи, които предвижда унгарското председателство, за да постигне целите си в рамките на стратегията до 20 година, особено за, за завършване на пълния цикъл, пълния учебен цикъл от децата и намаляване на децата, които се отказват. Какви са конкретните инициативи, които предвиждат? doamnă mulțumesc, doamnă ministru, pentru Благодаря ви, госпожо председател, благодаря ви, госпожо министър, за изложението. Ще се опитам съвсем кратко да се изкажа. Що се отнася до стратегията за 2020 година, Европейската комисия е начертала пет основни цели, които следва да се постигнат от Европейския съюз до 2020 година. Две от тия цели са тясно свързани с днешната ни тема на разискване. Имам предвид намаляването на броя лица, които живеят в бедност. Броя им трябва да спадне с поне 20 милиона души и намаляване на отпадането от училище преждевременно с минимум 10% до 2020 година. Освен това, поне 40% от младежите трябва да са с висше образование. Тези проблеми къде са най-явни и най-изострени? Първо споменахте ромската общност. Как възнамерявате да постигнете тези цели сред ромск, като общност? Как ще се борите с бедността и с отпадането от училищната система в ромските общности? Как ще подходите? Как всички ние ще успеем да а, ограничим отпадането от училище? Искам да подкрепя предния оратор и в това, което попита и искам да попитам какви конкретни мерки сте предвидели за Европейската година на доброволците. Благодаря ви. Благодаря на госпожо министър за обстойното изложение. Искам да ви а, поздравя за това, че отдавате значение и приоритет на ранното училищно обучение. Това много ме радва. Не смятам да задавам въпрос по тая тема, обаче. Искам да ви задам друг въпрос. Той е свързан също с езиците. Ако сериозно а, смятаме да повишаваме мобилността. Е много важно младежите да учат чужди езици. Знаем, че в някои държави членки това е по-добре развито обучение, отколкото в други. Особено, в Велико... Особено британците, е, те са известно е колко ниска успеваемост имат. Та искам да ви попитам какво смятате е, по този въпрос. Дали унгарското председателство възнамерява да насърчава е, освояването на чужди езици. Още 15 минути имаме за въпроси. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Госпожо а, министър, поздравявам ви за амбициозните планове. Аз като унгарец особено се радвам. Първата ми бележка е свързана с сближаването на изтока и запада в Европа. Желязната завеса все още съществува, макар и виртуална. Тя стои завеса между източна и западна Европа. Източна Европа изостава спрямо западна Европа. И това се дължи най-вече на качеството на образованието. И това е една огромна пречка за сближаването на източна и а, западна Европа и европейската интеграция като цяло. За мен образованието е инструмент за интеграцията и мисля, че може да се направи повече в оползотворяването на този инструмент. Това се вижда и в стратегията на унгарското председателство и затова ви поздравявам. Единственият път към интеграцията на ромската общност и на общностите в неравностойно положение е чрез образование. Втората ми бележка е свързана с езиковото и религиозното обучение. Румънците в Сърбия, украинците в Унгария, унгарците в Румъния, са общности, за които това е от голямо значение. Нещо вече се върши по този въпрос, но то не е достатъчно. Има религиозни училища, църковни училища, само че е, те са обект на дискриминация в областта на образованието. Има католически училища, например. Но това е а, въпрос, който о, се свежда до права на човека, до права на малцинствата. Какво планирате да направите в тази област? Госпожа Палиадели, която е докладчик относно етикета за европейско наследство. Сега ще вземе думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря и на госпожа министъра за изложението на целите на унгарското председателство. Два въпроса имам. Образованието определено може да бъде инструмент за сближаването в Европа и не говоря само за ромите, говоря за всички европейци. Има и по-конкретни инструменти, например историята, познаването на историята. Е много удачен инструмент. Следващия въпрос. В европейските университети има тенденция за намаляване на бюджета най-вече за хуманитарните специалности. Бих искал да знам какви са вашите намерения, намерението на вашето председателство във връзка с тази тенденция. Тя в никакъв случай не допринася за каквото и да било положително развитие в културната област на нашия континент. Господин Кавада, благодаря, госпожо министър. Съвсем набързо ние всички Приветстваме инициативата да поощрявате образованието като инструмент на интеграция и тук ще се спра на проблемите на ромите. Както знаете, страните от Южна Европа, като вашата, се сблъскват с този въпрос. Има две категории роми. Тези, които живеят на едно място, като в Унгария, в Испания, които се заселват и, и не пътуват. Но има и номади и не смятате ли, че е настъпил момента да им се даде един специфичен статут на европейци номади, което ще им позволи да запазят своята идентичност да се, запозна, да се запознаят с правата си и същевременно и с задълженията си, да знаят, че имат право на здравеопазване и на образование. Защо не помислите за такъв статут, европейски статут на роми номади? Благодаря. Мисля, че доста работа остава за унгарското председателство. Питайте се да отговорите. Има доста въпроси. С колко минути разполагам, госпожа председател? Уважаеми депутати, Получих 11 въпроса. Времето обаче е оскъдно. Разполагам с по 45 секунди, за да отговоря на всеки от тях. Структурата на унгарското правителство се отличава от обичайната структура в други страни на Европа, както казах в началото. Тъй като има някои въпроси, които не са свързани с моя ресор, те ще получат отговор от други министри за стратегията на, на ромите, за професионалното обучение и прочие, тъй като професионалното обучение при сегашната структура на унгарското правителство не е в моя портфел. Ще се спра по-отделно на всеки от поставените въпроси. Първо за въпроса, свързан с професионалното обучение. Ние смятаме в тази област да продължим процеса от Копенхаген. Тук искам да подчертая професионалното обучение на ранен етап, както и обучението по чужди езици. Целта е да се доразвият способностите, талантите на младежите, които да бъдат отлични в работата, която ще поемат на по-късен етап. За да се гарантира тяхната мобилност, е необходимо те да освояват и чужди езици. Ако искаме да разработим стратегия по този конкретен въпрос, бихме могли да използваме съответните канали и да поискаме от Европейската комисия да наблегне на европейското измерение на чуждоязиковото обучение. В Унгария имаме такава стратегия. Тя се отнася за чуждоязиково обучение както в обикновените училища, така и в професионалните училища. 2009 беше година на творчеството и новаторството. Унгария беше сред посланиците. Знаете за купчето на Рубик. Имаме и други изследователи. Унгария е добре известна със своите творци, изобретатели. Затова ни отдаваме приоритет на тази сфера. Европа трябва да се фокусира върху новаторството. 3% от БВП трябва да бъдат заделени за тази цел. Ние ще използваме всяка възможна всяка възможност, за да припомнеме на държавите членки колко важно е това да се осъществи. Новаторството и научните изследвания са тясно свързани с стимулирането на талантите. Затова сме включили този въпрос в дневния ред и затова сме предвидили конференция, посветена на тази тема. Бяха поставени доста въпроси, свързани с стратегията за ромите. В новото унгарско правителство имаме държавен секретар, имаме отделна структура, която се занимава с въпросите на приобщаването на ромите. Ние разглеждаме този въпрос като на социален въпрос, а не на етнически въпрос. Днес след обед вие ще изслушате колегата, който отговаря по тези въпроси. Той ще може да отговори на ваши въпроси, свързани с стратегията за ромите. Този въпрос също е свързан и с отпадането от училище и някои други въпроси, които също са включени в стратегията за ромите. Ние търсим начини да помогнем на слоеви от обществото, които са в неравностойно положение, включително ромите. Искаме още от ранна възраст да обхванем максимален брой деца в образованието, те да имат места в детските градини, в, да получат предучилищно обучение – да могат да освоят някои от основните умения, които ще им помогнат да се развият по-нататък. Деца, които не ходят на детска градина, няма да бъдат в, наравна на нога с останалите, които са посещавали детска градина. Те ще бъдат по-изоставащи. Въпросът за номадите е отделен въпрос. В стратегията за ромите трябва да се отчете този въпрос, а в сферата на образованието ние ще дадем своя принос. Друг въпрос, който не е свързан с унгарското председателство, по-скоро по един вътрешен въпрос, но не искам да създавам впечатлението, че искам да избегна този въпрос. Е, и това е в отговор на госпожа Трупел. Не съм им информирана за а, събитието от вчера, защото тогава пътувах към Брюксел, но искам да ви уверя, че подобна дискриминация в Унгария няма. 100% от ромските деца посещават училище, не съм чула за никакво изключване на такива деца. Ако това, такова нещо се е случило, трябва да проучим конкретния случай и хората, които са отговорни за него, да бъдат съответно подведени под отговорност, да се поемат отговорността. Но все още не разполагаме с подробности по това събитие. Относно изразходването на средствата за двамата философи, въпросът сега се разглежда в съда. Не става дума само за тези двама души, а за много по-широка група. Това не е атака в никой случай срещу либералните философии, а, а злоупотребата с обществени средства. Има различни тълкования в печата, които обаче не са верни, защото това не е атака срещу определени философи или групи хора, а по-скоро става дума за използването на обществени средства и предоставянето на такива средства за определени изследователи без конкурентно начало. Ние искаме също да допринесем за намаляване на броя на отпадащите от училище. Трябва да установим кои са причините за това. Това е подхода, който е, трябва да следваме. Има различни а, причини, по които а, децата отпадат от а, началното училище а, или от а, професионалното училище по-късно. Може би това се дължи на недоброто несъобразената програма, която им се предлага за обучение, може да има други причини. Т.е. трябва да установим кои са тези причини, които водят до отпадане на децата от училище. и на тази основа да намерим вярното решение. И да постигнем целта за намаляване на а, отпадналите от училище под 10%. Дори 10% е твърде висок а, процент, а, но в отделните държави членки ситуацията е различна. В някои а, има отпадащи от училище, които са под 10%, в други има по-висок процент. Може би по време на второто председателство на Унгария ще можем да обсъждаме 2-3% само случаи на отпаднали от училище. Мисля, че също добър подход за постигане на тази цел е да се обменят и най-добрите практики. Беше поставен също въпроса за това, че най-доброто средство за интеграция е образованието. Ние се нуждаем от цялостни проекти, включващи различни мерки, които надхвърлят мащабите на образованието. Политиката за младежта, социалната политика, създаването на нови работни места, всичко това са въпроси, които са взаимно свързани, за да можем да се справим и с проблемите на а, хора в неравностойно положение, като а, ромите. Има а, понякога създадени вече традиции в дадено семейство, в семейството. Например, ако родителите са били безработни, децата също могат да останат без работа. Единственият шанс за интегрирането на тези деца е да се намери работа на техните родители, те да имат подходящо жилище, здравеопазване, да могат от своя страна да посещават училище. Трябва да обменяме помежду си опит, защото има добри постижения в интеграцията на тези категории а, в някои от а, страните. Госпожа Палиадели а, зададе въпрос за обучението по хуманитарни науки. Аз лично съм работила в тази сфера, затова ми е близка темата. науката и техниката като двигател на економиката трябва да се стимулират, но ако човек няма познания по история, ако а, няма а, нужната а, култура, а, това би било в негов ущърп. Затова трябва да наблегнем и на обучението по хуманитарни науки. Аз бих призовала да не се насочваме само към получаването на научни на дипломи в сферата на науката и техниката, а и в сферата на хуманитарните науки. И на последно място по въпроса за активното гражданство. Това е въпрос, свързан с намеренията на Унгария в тази област. Има различни програми. Ние ще можем да ви запознаем с резултатите на конференцията, а по-скоро неформалната среща на министрите през месец март. Много експерти, политици, преподаватели – ще бъдат поканени да участват в неформалната среща и ще бъдат е, обсъдени европейските измерения в тази област. Това би било възможност е, да се лансират и проекти, които да са полезни и да допринесат за разпространяване на информация сред младежите. Хората да са по-добре запознати с политиката, с историята, с начина на функциониране на европейските институции. Така младите хора ще могат да допринесат за укрепването на Европа. Основната ни цел е да имаме една силна, приобщаваща, конкурентоспособна Европа. Председателката, благодаря, госпожо министър. Моля да предадете въпроса на господин Кавада към вашия колега, който отговаря по въпроса. Той говори за инициатива за ромите номади. Надяваме се по време на вашето председателство да чуем отговор на този въпрос. Въпросът за ромите винаги е имал особена важност за Унгария. Още когато Унгария се присъедини към Европейския съюз, беше избран евродепутатка от ромски происход и ние се гордеем с този факт. Госпожа Ярока е докладчик в Комисията по гражданските свободи по въпросите на ромите. Има възможности за допълнително подобряване на ситуацията. Госпожа Трупел каза, че е необходимо да бъдат направени някои допълнителни неща. Тя не запозна с конкретен случай. Надявам се да получим отговор дали става дума само за слухове или за нещо по-сериозно, ще съм ви признателна, ако се поинтересувате от този случай. Моля да продължите да работите за това нашите програми да получат подходящо финансиране, за да можем да постигнем целите в стратегия 2020. Няма да можем да излезем от економическата криза, освен ако нямаме добра образователна система но всичко, което можем да направим в тази област е да апелираме към вас да направите нужното. Искам да ви поздравя отново. Надявам се, че унгарското председателство ще предизвика и по-голям ентусиазъм към изучаване на вашия език, който е труден език. Бих се радвала, ако повече хора учат чужди езици. Радвам се, че представител на Обединеното кралство призна, че има какво да се направи в тази посока там. Благодаря ви отново, госпожа министър. Преминаваме сега към изслушване на следващият министър. Имаме проблем в момента. Комисията не може да си намери място. Yeah. I see. Inese helps them. Okay, thank you. Merci, au revoir. Моля да им помогнете на представителите на комисията. Please let them sit where, nobody is sitting. Моля да освободите място за, помис... за комисията. Седнете там, където ням... има свободни места, ако обичате. На втория ред, ако обичате. Заместниците, моля, заповядайте. Тук има много унгарски представители, затова не може да се намери място за комисията. So, wir gehen in der Anhörung weiter. Wir haben heute mit uns Herrn Kultusminister Продължаваме с министра на културата господин Ш... Съч. А... А... Имахме, изслушахме вчера представенето на доклад за културните и творческите индустрии на госпожа Санчес Смит и се надяваме, че унгарското председателство ще, ще приеме доклада по културните, културното означаване, означаването на културата – и други инициативи. За това е, ви давам думата, господин министр, да поясните приоритетите. Уважаема госпожа председател, дами и господа депутати, Франц Лист бе роден преди 200 години и сега честваме тази негова годишнина и а, е, често а, слушаме по този повод. Лепрелюд. Често пъти се споменават и поетичните медитации на Демартин, цитира се Виктор Юго, който всъщност е бил и източник на вдъхновение за композитора Франц Лист. В поезията се вижда какво символично значение е изиграл е, за е, историята на Европа, не само по времето на Ламартин, но а, е, и още един век след него. Чуваме глас чу, на 100 войници, които маршируват като един. Звукът на танковете от теква във въздуха. И така нататък. Историята на Европа, така както е описана от поета и от композитора, по такъв гениален начин, през 1822 година а, поета говори за колесници. Е, но не ни ли напомнят те за танковете от а, е, следващия век? В течение на векове историята на Европа е история на омразата, на войниците, на армиите, които се сражават една с друга. История на смъртта. През 21 век бихме искали да сложим край на това и пътя към постигане на тази цел е културата – Без историческа гледна точка не можем да определим целите, които трябва да се стреми да постига Европейския съюз. Основната задача е да се създаде една обща европейска идентичност, европейщина, така, щото да превърнем а, континента континент на а, мира, както каза Имануил Кант. Нека да видим какво ще се опитаме да постигнем през следващите 6 месеца. Бихме искали да се съсредоточим на три основни области по време на нашето председателство. Популяризирането на знака за европейско наследство, културно наследство, укрепване на действията по постигането на задачите от стратегията с 2020 чрез култура и насърчаване на мобилността в областта на културата. В областта на аудиовизуалната политика сме набелязали два важни а, приоритета защитата на непълнолетните и управление на творческо съдържание в интернет. Бихме искали също да отдадем нужното внимание на цифровата библиотека Европеана. По време на 6-месечното председателство на Унгария ще организираме 7 експертни конференции и една неформална среща на министрите. Освен това, заседание, е, ще се проведе заседание, официално заседание на министрите на културата на 19 и 20 май. Бихме искали да подчертаем, че културата играе особено важна роля в развитието на европейското общество, а също и в а, сближаването на Европа. Европа трябва да си да сметка, че културното разнообразие е в сърцевината на европейската култура. Именно за това а, то се явява един от нашите приоритети. Развитието на Европа винаги а, се е водело от а, взаимодействието между културите и културното разнообразие – създава една много удобна рамка за нашите е, приоритети. Уважаеми дами и господа, сега бих искал да ви запозная малко по-обстойно с е, приоритетите, които споменах. Нищо не е по-емблематично за 18-те месеца на председателството на триото от знака за европейското културно наследство. Това е много важен приоритет и за унгарското председателство. Унгария бе една от държавите членки, които послаха пътя за междуправителствената инициатива, която се превърна в инициатива на Европейския съюз. Познанията по европейска история и култура ни дава възможност да оценим героичните моменти, принципите и ценностите, които са ни довели до тук, мястото, където се намираме днес в Европа. Бихме искали да насърчим европейските граждани да се замислят за ценностите, които лежат в основата на Обединена Европа. Бихме искали да ги насърчим да се запознават по-обстойно с тези ценности. Разширяването на знанията на младежите по европейска история и култура е предпоставка за укрепването на осъзнатото европейско гражданство. Приветстваме резултатите от е, гласуването на първо четене в Европейския парламент по този въпрос. Много от въпросите, които се зададоха от вашия парламент, са сходни с тези, които бяха разисквани и в съвета. Поради което имаме основание да се надяваме, че съвета и парламента ще успеят да се споразумеят по този въпрос по време на нашето председателство. Бихме искали да достигнем до политическо съгласие в съвета, но също искаме и да отбележим напредък в областта на сътрудничеството между обектите, номинирани за знака европейско наследство. За това ще проведем през юни Европейски форум в Вишеград от, по въпросите на изпълнението на програмата за европейския знак. Надяваме се, че Кралският дворец в Вишеград ще бъде източник на вдъхновение за Европейски форум. Друг приоритет за унгарското председателство е да се разгледа как културата може да допринесе за изпълнението на стратегията до 2020 година. В стратегията не се опоменава изрично културата като път към изграждане на а, интелигентен и приобщаващ растеж. Само, че нашето председателство би искало да подчертая, че културата действително може да изиграе важна роля в тази дейност. Затова бихме искали да надградим свършеното от а, испанското и бългийското председателство и да определим областите, където културата най-ефективно може да допринесе за изпълнението на стратегията. Бихме искали да определим мерките и действията, които са необходими на европейско и национално равнище. Тази амбициозна цел се а, свежда до осигуряването на необходимото финансиране за културни дейности през следващата финансова рамка – от 2014 година нататък. Надяваме се да се е, приемат и заключения на съвета в тази област на срещата на върха през май. Имаме три цели в тази връзка, във връзка с заключенията на съвета. Бихме искали да разгледаме економическия потенциал на културата, по-специално в е, културните и творческите индустрии, които са, си, са символ на иновациите. Второ, бихме искали е, да подчертаем ролята на културата в укрепването на социалното приобщаване. И трето, бихме искали да разгледаме как е, културата е, също дава принос за изграждането на общество, основано на познанията и новаторството. От 20, между 20 февруари и 1 март тази година ще организираме в Будапеща конференция, която ще се занимае с тези въпроси, а те ще се разгледат и на 27 и 28 март на неформалната среща на министрите. Надяваме се тези две прояви да ни дадат възможност да формулираме в окончателен вид заключения на съвета. Един от приоритетите на съвета през годините 2011, 12, 13, 2014 е да се насърчи мобилността на експертите в културната област и хората на изкуството. Много се радвам, че чух какво голямо значение се отдава на мобилността в други институции, т.е. за вашия парламент. И е, бихме искали тази връзка да определим, да идентифицираме и пречките за мобилността и да подемем а, изграждането на европейска информационна система, така че ако един артист е, или е изкуствовед или културолог иска да се премести в друг, друга част на Европа, да може да направи справка в тази информационна система. Това е въпрос, който планираме да се разгледа на съвета през май. Културната мобилност зависи от една такава информационна система и ефективния обмен на информация. Това ще се разглежда в съвета за първи път по време на унгарското председателство и се надяваме, че разискването ще доведе до написването на документ. Културата играе решаваща роля във външните отношения и а, действа като катализатор за нашите отношения с трети страни. Ако се използва правилно, културата може да има много положително въздействие върху мобилността на европейските граждани и междукултурния обмен. Следователно сме особено радостни, че сред приоритетите на съвета в областта на културата – укрепването на ролята на културата в външните отношения е на предни позиции. Ние бихме искали да укрепим културното взаимодействие с трети страни. През юни ще проведем заседание на водещи културни експерти. И това е в рамките на културната столица на Европа. Там ще се разглеждат културни културното разнообразие и връзките на Европейския съюз с съседни страни. На заседанието на съвета през май ще се приеме решение за културната столица на Европа през 2015 година. Позволете ми сега накратко да ви а, запозная с аудиовизуалната политика и плановете ни в тази област. Преди това обаче бих искал да посоча, че аудиовизуалната политика е споделена компетентност на две министерства у нас. Министерството на националните ресурси, където аз съм заместник министр, и второто ведомство е Министерството на националното развитие. Те отговарят за културното измерение, кинематографията, културното съдържание и дигитализацията на културното съдържание координацията на двете ресорни министри а, е от голямо значение за въпроса на дигитализацията и проекта Европеана. Приветстваме препоръките на групата на мадреците, които държа в момента в ръка, чета ги откакто ги публикуваха. Става въпрос за цифровизацията или дигитализацията на културното съдържание. Ще се запознаем с тези препоръки мерки и а, след консултации с Европейската комисия ще сме в готовност да предприемем действия по препоръките. Друга важна задача е защитата на непълнолетните, независимо от средството за предаване на информация. Децата и младежите използват нови технологии, естествено, по много умел начин, но в същото време те са най-застрашената възрастова група. Европейски съюз винаги е бил активен в защитата на непълнолетните. През 1998 и 1996 година съвета приема решения по този въпрос. Има и редица съвместни инициативи с Европейския парламент. Смятаме обаче, че е необходимо да се актуализират и да се преразгледат регламентите. По този въпрос за това ще внесем законодателно предложение за изпълнение на регламента от 1998 и 2006 година. На базата на доклада на съвета се надяваме да излезнем с заключения на съвета, които да призовават държавите членки да изпълняват съществуващите регламенти и стандарти предвид технологичния напредък. И накрая председателството също ще се занимае с анализа на необходимостта от преразглеждане на регламента от 2006 година. Управлението на съдържанието онлайн е друг важен приоритет. Нещата в тази област са се променили много сериозно. Начина по който възприемаме и създаваме аудиовизуално съдържание е много променен. Раздробяването обаче на цифровите пазари е сериозна пречка. А, а европейската цифрова програма много ясно показва, че тези пречки трябва да бъдат прем... премахнати, така че да се създаде единен европейски цифров пазар. Унгарското председателство очаква зелената книга, която ще е, издаде през 2011 година Европейската комисия е, във връзка с е, трудностите с, е, с творческото съдържание онлайн. Необходимо е да намерим решения, които да гарантират както правото на избор, така и да защити правото на възнаграждение на създателите на творческото съдържание. Това се върши е, в тясно сътрудничество между Министерството, е, отговарящо за правата на интелектуална собственост и на економиката. Ще организираме конференция за бъдещето на аудиовизуалната индустрия между през април тази година, 19 април. И накрая, уважаеми дами и господа, позволете ми да добавя, че съм убеден, че чрез културата можем да променим нагласата на европееца, който да започне да гледа на Европейския съюз не просто като на економическа зона, но а, като едно пространство на култура. Надяваме се унгарското председателство да, даде своя принос а, за а, тази инициатива и в края на 6 месеца да имаме пред себе си един по-силен и по-приобщаващ Европейски съюз който да предадем в ръцете на нашите полски колеги. Благодаря. Сега съм готов да изслушам въпросите ви и да отговоря на тях. Данка, министър. Благодаря, господин министър. Има шест колеги, които искат да зададат въпроси. Господин Кавада. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на вас много за тези различни насоки, които представихте и които възнамерявате да следвате по време на унгарското председателство. Много ми направи впечатление, че се позовахте на култура културния, на века на културата, каквото беше в 20 век, но и века на варварството, аз е, адмирирам унгарския народ е, и вие имате пълно основание да припомните именно това варварство. Унгария е завземана от османците, от е, австрийците, от германците, от Съветския съюз поне на два пъти. Вие споменахте и цитирахте Виктор Го и защитата на свободите от негова страна. Вие сте член на правителството. Моя въпрос е към вас като министър. Вчера комисарката Нели Круз отново пожел поиска правителството на Унгария да преразгледа закона за медиите, за да спазва хартата за основните права. Въпросът ми е прост. Ще промените ли този закон, за да може той да съответства на хартата за основните права? Този закон за медиите напълно ме е изненада в една страна с такъв смел народ, закон, който се добавя до закона за двойното гражданство и облагането на чуждите предприятия и аз не мога да а, разпозная родината на Тила Йожев, на Кошо, от, на Йоел Бранд, на, на Шан... Шандор Кобач и Шандор Марай или Имре Картеш. Ще промените ли този закон, за да може той да съответства с, на хартата за основните човешки права? Благодаря. Благодаря, госпожа Палиадели. А, благодаря, госпожо председател. Господин министр, благодаря за обясненията за а, политиката, която възнамерявате да водите в областта на културата. Пред нас има големи предизвикателства. Вие споменахте като цел създаването на една обща европейска идентичност. Узнаете знаете ли, идентичността не се създава. Това е усещане. Това, разбира се, може да се приемат инициативи, които да допринесат за създаването, за възникването, по-скоро бих казала, на, на европейска идентичност. А, ние имаме обща история, но ще бъде много трудно да се споразумеем по една обща политическа или социална история, защото има такива различия Имаше и не отдавнашни промени. Ще бъде трудно да има една обща социално-политическа история. Говорихте за, споменахте историята на културата. Може би това може да ни помогне. Е, Споменахте лист. Мисля, че да, това е, е едно пространство, където може да се прояви тази европейска идентичност. Споменахте и аудиовизуалната политика, защитата на малолетните и непълнолетните е, по интернет. Но как да балансираме защитата на авторските права, на интелектуалната собственост и свободата на творчество. То, това е, е, е изключително сериозен проблем и не е достатъчно само да го споменам, а трябва да се предложат конкретни мерки. Радвам се, че споменахте защитата на малолетните като онлайн. Този въпрос обсъждаме по всяка година на форума за интернет. И трябва да се погрижим, когато вземем мерките, да бъдат ефикасни в тази насока. Благодаря. Госпожа Трюпел, благодаря. Господин министр, имам един въпрос. Споменахте Европеяна. Унгария е една от страните, където цифровизацията е най-малък процент. А, искам да подкрепя и въпроса на... да се присъединя към въпроса на господин Кавада. Вие споменахте също, че сте за културното многообразие, за поощряване на европейската култура. Казахте, че искате да създадете едно европейско културно пространство, а не само пазар. Беше подписано обаче едно отворено писмо подписано и от Вацлав Хавел, които са и редица интелектуалци, които се безпокоят за свободата на изразяване в Унгария. И самите вие в Унгария трябва да прилагате някои правила, има прояви на антисемитизъм в Унгария. Хубаво е да се споменава многообразие, но все пак трябва е да се прилага в собствената страна. И аз присъединявам към прежде Говорившите. Сведенията последно време, от които идват от Унгария, са доста обезпокояващи. И това, което представихте като цели за унгарското председателство и за европейската културна политика са добри, но вие знаете, че много творци в Унгария критикуват когато критикуват правителството са подложени на натиск има лични нападки срещу тях. Разбрахме също, че Националният театър ще представя само национални, на унгарски пиеси. Разбрахме, че ще бъде намалено финансирането на театъра в един немски вестник, то сериозен вестник, Дивелт, който е консервативен, публикува една статия която твърди, че държавата се меси в културата, че има антисемитска кампания, че И е, как мислите да решите тези противоречия, ако искате да изпълните целите, които ни представиха? господин Биски. Благодаря, господин министър. Споменахте големия унгарски композитор Лист. Той всъщност е и един голям европеец. Искам обаче да спомена а, а, една сериозна аудиовизуална програма,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 Die haben Filme gemacht, die sogar im Publikum also beliebt waren. Und има много режисьори от източна Европа, които получиха международно призна... признание, които са част от европейското наследство. Как ще поощрявате тяхното популяризиране? Мисля, че Унгария ще намери начин да а, насърчава творците, особено от източните страни. Ще отговорите ли, господин министр? Tisztelt képviselő! Uh, Уважаеми депутати, дами и господа, ще се опитам да синтезирам отговора на поставените въпроси. Господин Кавада постави един въпрос. Аз съм съгласен с въведението на въпроса. Но що се отнася до заключенията, бих искал да ги коментирам, защото не съм съгласен с тях. Безпокойствата, изразени от комисаря Нели Круз, и аз разполагам с детайлната информация пред мен. Тук са поставени три основни въпроса. Първо е въпроса за сближаване на законодателството, второ е дефинирането на термина балансирана информация и третия въпрос е въпроса за регистрацията. Тоест има три въпроса, които са свързани с медийния закон. Следва да бъдат изяснени трите въпроса Четейки тези аргументи, не считам, че те дават основания за тези разгорещени нападения, нападки в медийните и политическите среди, които последваха приемането на медийния закон в Унгария. Искам да подчертая, че не е в моите компетенции да правя декларация по въпроса по най-различни причини, но не искам и да избегна тази тема. Затова се опитах накратко да отговоря. Относно въпроса за повишаване на информираността за европейските ценности, които се <clears throat> споделят, за европейската идентичност, за историческите факти, които са свързани с европейската идентичност през 21 век – мога да кажа следното. Че има голямо многообразие на традиции в културата и историята на Европа. И за да можем да очертаем основните е, елементи и по подходящ начин да интерпретираме тези ценности, ние реализираме различни програми, като тази <clears throat> за цифровата библиотека Европеяна. Аз лично съм силно ангажиран с тази библиотека. Вие поискахте моето мнение за това, че до сега няма цифровизация на информация от Унгария. Тук е необходимо да предприемем действия, да извършим нужните промени. През едните 6 месеца надявам се да постигнем съществен напредък в цифровизацията на унгарски творби. Въпроса на госпожа Трупел е следващият въпрос, на който искам да реагирам. Става дума за европейските ценности отнови и за културното и интелектуално многообразие в Европа. В момента не е направено нужното. Знаете за тримата унгарски писатели, които написаха писмо, в което изразиха безпокойство за това, че се хвърля сянка върху европейските ценности по въпроса за антисемитизма и твърденията, че той се разпространява в Унгария. Искам да цитирам Иствам Ибован, един от великите мислители на 20 век по въпроса за антисемитизма. В Унгария има и други важни изследвания, но в това конкретно изследване се прави извода, európai országban, vagy talán nem, de legtöbb közép-európai országban hagyománya van, mint В централноевропейските страни има традиция вековна традиция, свързана с различни антисемитски изказвания. Но всичко това винаги е заемало второстепенно място в политическия дебат. Политическата партия, която основава своята риторика на антисемитизма, не намери място в унгарския парламент при изборите. И това е показателно че антисемитски изказвания нямат място в нашето общество. Всъщност едва 5% са тези, които подкрепят подобни изявления. Знаем, че има хора, които изповядват ксенофобски или расистски идеи, но откакто правителството на Орбан е на власт в последните 8 месеца, не мога да кажа, че антисемитизма се е засилил в Унгария. Аз не съм съгласен с подобна констатация. Има някои а, признаци, които може би будят безпокойство и на които трябва да се обърне внимание, но твърдението, че има подобна тенденция, и че тя нараства, такова твърдение е безпочвено, по мое мнение. Въпроса за Националния театър и за някои архиви след идването на новото правителство на власт. Ние се вслушахме в тези сигнали. Хората се безпокояха, че директора на театъра ще бъде сменен, както и на някои други културни институти, но това не се случи. Поне не ми е известно, защото е, трябваше аз да подпиша официалните документи, нищо не се е случило. Но ние сме наследили а, бюджет а, от предишното правителство, който беше белязан от доста злоупотреби от а, предишната власт. Затова има някои институти, които са получили по-малко средства. Такива са архивите. Те почти спряха да работят. Също малките културни институти и малките театри бяха изправени пред а, вероятността да бъдат закрити. Но ние трябваше да проведем битка с колегите, които отговарят за бюджета. за да ги накараме да, да, да разберат какво е положението. Това е общ отговор на доста въпроса, които бяха поставени в този смисъл. И така нашето правителство не гледа на културата като на лукс. Основната формула не е такава, че само а, богата страна може да се позволи култура. Трябва да бъде точно обратното. В една страна, където има а, развитие на културата, има и развитие на економиката, както виждаме в Япония, Китай и други страни. Някои гледат на културата като на пропаганда, като използване на културата а, за идеологически цели. Такъв подход трябва да бъде отхвърлен. Друг подход към културата е да се гледа на културата само като на забавление. И третото погрешно възприятие на култур... за културата е, че културата е нещо, което е запродан. Политиците, не само в Унгария, но в останалите европейски страни, трябва добре да осъзнаят, че културата е нещо различно от тези три дефиниции. Тя е изцяло различно явление. Те трябва да разберат, че може да се стигне до ситуация, при която да могат при по-добри условия да се обсъждат въпросите за финансирането на културата, както в Унгария и другаде. Господин Фисас има думата. Благодаря, господин министър. Всъщност въпросът ми се отнася до Европейската идентичност, която ще бъде по поощрявана посредством културата. А, аз а, искам да заявя тук пред вас, че е важно е не само да се опазва културното наследство, а да се, да се гарантира защитата на сега раждащата се култура, на културата на бъдещето. Е, сега вече има нови комуникационни средства. Е, съдържанието, културното съдържание се качва все по-голяма степен в интернет и е, знаем колко е трудно да се опазват правата на интелектуална собственост. Друг е, важен проблем е свързан с мобилността на творците, актьори, музиканти, композитори. Много често творците са номади в преносен смисъл, т.е. те се обикалят, правят турнета в различни държави и имат различни периоди на, на заетост и е много трудно да се е, гарантира социалното им осигуряване. Благодаря, господин Санчес Смит. Господин министр, благодаря за задълбочения анализ на различните аспекти на културата в европейските общества. Аз работих по културните и творческите индустрии е, тема на доклад. Е, смятам, че те могат да допринесат за постигане на економическите цели и економическия ръст, заложен в стратегията до 2020 година. Те могат да допринесат за социалното сближаване, за новаторството и трябва да се намери начин да се отключи техния потенциал да се намери мястото им в цифровата економика, да се намерят и необходимите финансови лостове в партньорство между държавния, частния сектор, местните и регионални власти, така че бих се радвала, ако ми кажете какъв ще бъде подхода на унгарското правителство в тази област. И на кой аспект по-специално на културните и творчески индустрии, ще се спрете. Благодаря. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον Υπουργό για την πολύ ενδιαφέρουσα... Благодаря за много интересното представяне на различните теми, и на това, че е, отидате отвъд е, само практическите аспекти. Аз е, искам да спомена знака за европейско наследство. трябва да, да видим какви, е, какъв ще бъде окончателният вариант, който ще бъде решен и кои ще бъдат а, е, е, целите. Нека да бъдем искрени. Все още не, не можем да определим, да дадем дефиниция на културата, камо ли на културната или на иденти... европейската идентичност.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 Благодаря, господин министр, за европейския дух на вашето изложение, което беше много пълно и засегна всички важни аспекти. По отношение на европейската идентичност, и аз мятам, че е доста трудно да се намери нещо, което да е обединява Будапешта, Мадрид, Копенхаген. В замяна на това има и други неща, които ни обединяват, но пък в ерата на глобализацията не знам дали ще бъде лесно да се изгради европейска идентичност. Ние имаме е, една обща традиция, християнска, но и много различна история. но е, помислили сте как културата ще влияе върху е, европейските общества. И в е, е, творческата област е, и съдържанието в интернет трябва да се постигне един етичен баланс. Беше споменат антисемитизмите антисемитизма. Ние, ние в Европа сме против антисемитизма. Например, за в парламента ще има а, специална среща, посветена на жертвите а, на Холокоста. Предвидени са редица оратори и все пак трябва да ни убедите, че в Унгария няма антисемитизъм. Ние трябва да се борим срещу това явление и нещо, което ме притеснява е, че ние тук сега сякак се сблъскваме малко с унгарското правителство и ние трябва заедно да обмислим как максимално да използваме съществуващите възможности. Вие споменахте, редица въпр... че редица въпроси не са от вашата компетенция, но това са неща, които ни интересуват. И някои политици искат сериозно критикуват унгарското председателство заради закона, аз искам просто да направим така, че 27-те държави членки да работят заедно. Ние в качеството си на депутати а, трябва да критикуваме представителите на всяко председателство, а, макар че много често техни представители правят прекрасни изказвания, които им са в европейски дух и трябва да бъдат подкрепени, за да бъде укрепена Европа, именно чрез култура и образование. Благодаря, колегата Мартин. Благодаря. А, аз имам малко по-различна позиция. Господин министър. Пак мен ме прекъсвате. Няма да правя декларации. Искам да задам въпрос. И то във вашата област. Отговаряте ни, както ни отговарят в Китай по отношение на човешките права. Европейските интелектуалци са много обезпокоени а, от състоянието на човешките права в Унгария. Нещо изключително важно за единството в Европа. Аз съм член на подкомисията за човешките права и съм свидетел на подобни на явления и в някои други е, държави членки, където нещата бяха оправени до сега, обаче мисля, че никъде не беше правен такъв закон толкова арогантно. И не може да се задоволявате с отговори от е, рода, на това не е от моята компетенция. Мисля, че трябва да поясните как стоят нещата по ясен и категоричен начин. Миналата седмица също обсъждахме този въпрос. Вашият премьер бе обсипан с общи критики и той заяви, че не желая да бъде обиждан а, унгарския народ че това обижда унгарската гордост. Искам вие да кажете ясно. Предвиждате ли някаква реакция или ще... Но не ни говорете за гордост, за обида на чест, защото това нищо няма да решим. Благодаря ви, госпожо председател. Колегата цитира едно изречение, аз искам да го ползвам като отправна точка. И аз мисля, че не бива да позволяваме унгарската нация а, да става обект на обиди е, чрез обобщения, а, като например а, обвинението в а, антисемитизъм. от либерална гледна точка, ако липсват аргументи, тогава се повдига антисемитизма като дежурно обвинение. Аз искам да се изкажа против тази практика, защото когато започна да се отбелязва в Унгария, а, да се отбелязва хол, годишнията от Холокоста, а, правителството имаше за цел да подчертае именно това разграничение. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми да се изкажа по малко по-субективен начин. Аз съм роден, родом съм от същия град, както министъра. Заедно сме се борили срещу диктатурата на Чаушеско през 80-те години. Винаги ни определяха като антиромански настроени. И това е една традиция, която си остава и до ден днешен когато бях избран за евродепутат и някои колеги тук, други депутати, ме обвиняваха в същото, в антирумънски а, настроения. При след това обаче успявах да работя съвместно с а, нашите румънски приятели в общата ни борба срещу диктатурата на Чаушеско. Често пъти си спомням за това, когато става въпрос за антисемитизъм. Има съдебно производство за а, за употреба с обществени средства в размер на 2 милиарда и половина форинта в тази връзка. Много е лесно да се повдигат обвинения за антисемитизъм. Ако има слухове, че някой е крал обществени средства, независимо дали е унгарец, румънец, евреин, те трябва да бъдат съдени за кражба. Не защото принадлежат на дадена етническа общност, а защото са откраднали пари. Затова е, е много опасно веднага да се хвърлят обвинения за антисемитизъм, а не да се гледат неща по същество. Това не е тема за разискване в тази комисия, в тази комисия по култура изобщо. Председателката дава думата на министъра за да отговори на въпросите. Мартинес Ще го направя в обратен ред. Ханс Петен Мартин и господин Търкиш направиха някои много интересни забележки. Няма да говоря по този въпрос. Всъщност не, не, не, не го казах в началото. Ако има човек в, този, в тази зала, който е заложил много и се е борил за правата на човека, заедно с Бишек, наред с Бишек Търкиш, аз сигурно съм втория. Веднъж ме попитаха защо не нося вратовръзка, а нося папионка – и аз им отговорих, че защото агент, агенти на а, службата за сигурност се опитаха да ме удушат със собствената ми вратовръзка. Ето затова не нося вратовръзка. Свободата на словото е нещо към което аз съм особено а, чувствителен. Това е нещо, което е много близо до а, сърцето ми защото съм се борил лично за тези свободи. Не искам да се хваля, но наистина съм свършил много. В Унгария основните права и правата на човека изобщо не са застрашени. Аз не съм а, а, врачка, разбира се, не мога да предсказвам бъдещето, не знам какво ще стане. Да, имаме закон за медиите, само че буквата на закона може да се чете по различни е, начини. Конституцията на САЩ не би била гарант за правата на човека в е, страна от третия свят. Буквата на закона сама по себе си не гарантира никакви права Ще видим какво ще стане, чак когато започне да се изпълнява този закон. В момента, в който чуете за потъпкване на основни права на човека, моля да ме информирате и със удоволствие ще го обсъдя с вас отново. Няма как да загърбя миналото си и няма как да загърбя морала си Естествено, че има много какво да се върши в Унгария. И като законодателство, и във всеки аспект на обществото. Да, Имаме много работа от дома си, както във всяка друга европейска страна. Затова смятаме, че създаването на знак за европейско културно наследство, изпълнението на стратегията за 2020 година и приноса на културата за това изпълнение, осигуряването на мобилност на а, хора на изкуството и културата, всичко това са политически приоритети и цели. Европа и идентитет които няма как сами по себе си да са гаранти за изграждането на обща европейска идентичност. Защото трябва да видим на практика как ще се изпълняват тези намерения. Създаването на обща, общоевропейска идентичност е крайната ни цел – само, че пътят към тази цел е дълъг и тежък. И дори е, и съществуващите идентичности е, в Европа са е, много различни. Да се върнем на Франц Лист или на на Брамс. Много от мотивите в тяхната музика се коренят в музиката на циганите. Унгарската музика винаги е била приобщаваща, винаги се е опитвала да включи, да синтезира една широка палитра от културни ценности. Приемали сме унгарски, славянски, и други музикални мотиви и ценности в музиката си, е, за да се получи в крайна сметка нещо уникално унгарско. Така както казах, пътя, който е, предстои да, извър... да извървим е дълъг и труден, но вече сме поели по него и естествено крачим стъпка по стъпка. Естествено има много важни злободневни въпроси, е, свързани с визите на културните експерти, е, данъчното облагане на тяхната дейност, неща, които трябва да се свършат на практика. Но една малка стъпка за Европа е голям скок за отделния артист. Благодаря. Председателката а, дава думата на следващия оратор. А, благодаря, госпожо председател. Когато казах, че има много изследвания и публикации, които показват, че в Унгария има повишение на антисемитските настроения, имах предвид, че това е нещо, което може да се провери. Например, победата на изборите на Йобик – аз не съм а, определяла никой от присъстващите в залата като антисемит. Има огромна разлика. И а, е, трябва да признаете това. Аз не мога да приема а, обвинението ви, че аз съм казала такова нещо. Аз говорих за общи тенденции в обществото в Унгария. А, много моля да признаете а, е, тази разлика. във връзка с въпроса на Хаги Трупил и аз имам въпрос. На вас пък известно ли ви е изследване, което да описва засилен антисемитизъм в Унгария през последните 8 месеца. Една публикация от преди една година а, прочетох, че Йобик ще пишеше, че Йобик ще бъде основния съюзник на Фидес. Ама ако познавате унгарската политика, ще знаете, че е точно обратното. Да, естествено, както и навсякъде в Европа, ние не можем да, правим, да направим чудеса за 6-7 месеца, но не можете да стоварвате цялото си обвинение върху това правителство, което е на власт от няколко месеца, за факта, че все още има някакъв антисемитизъм в Унгария. Това правителство се опитва да излее основата за един европейски дискурс. Това е нещото, към което се стремим и това искаме да постигнем с вас и всички цивилизовани политически сили в Унгария. Вече ви дадох няколко, няколко примера. Ако има сила, като например ксенофобията, расизма, антисемитизма, в Унгария, те е, трябва да бъдат спрени. Председателката, благодаря ви, господин министър. Този парламент е, винаги е, с интерес е водил дискусии, но да, известна е, необходима известна устойчивост. Вие сте министър по културните въпроси, но културните въпроси повличат след себе си и много свързани с тях и е важно да ги обсъдим. Искам обаче да кажа нещо. Не мисля, че е хубаво да се ползват двойни стандарти, а това се случва все по-често. В Европейския съюз имаме медийно законодателство, което никога не е обект на критика. Словения беше е, председател на съвета неотдавна и никой не се е, не повдигна въпроси, свързани с медийното законодателство на Словения. Що, а може би щеше да е интересно. Същото въжи и за други страни. Та... Подминаваме си целта, мисля, като а, така непоследователно подхождаме към някои въпроси. Министър-председателя официално каза, че този закон ще се промени в парламента. Пое ангажимент. И мисля, че трябва да изчакаме а, да приключи този процес. Да, аз разбирам тревогите ви, но се противопоставям срещу всякакъв вид предразсъд, предразсъдъци. В други случаи, когато имаме доказано нарушение на правата на човека, не се нахвърляме толкова стръвно. Когато имаше обвинения свързани с свободата на словото в Словакия, извинете, свързано с езиковата принадлежност на малцинствата, къде бяха всичките тези правозащитници, които днес се изказват? Аз бях в комисията по културните въпроси, комисията Либе, когато се проведе срещата с Нели Крус. Много интересни въпроси се зададоха тогава. Какво ще стане с излъчването на обществените телевизионни и радиоканали? Това е много важен въпрос. Преди две години освен това, Унгария, преди да се приеме закона за медиите, Унгария ни посочи, че трябва да се трябва да се подходи към а, въпроса с обществените телевизии в Унгария и в Польша – Новия закон за медиите има за цел да замени комунистическия законодателен акт. Да, може би не по най-сполучлив начин подхожда към а, тези проблеми, но не бива да изхвърляме бебето с водите. Трябва а, с повече доверие да подхождаме. И не, не бих казала, че изобщо има страна, която. А, да се е справила с ромските проблеми, но ако има страна, която най-много се доближава до това, това е а, именно Унгария. Във всяка страна има радикални а, групи. В някои страни има проблеми с ромската общност, в други с исляма. Значи, нека да си дадем сметка за това какво е положението от дома, преди да се нахвърляме а, върху другите страни. Знам, че правителството е решено да подходи към ромския въпрос чрез образование и също антисемитизма не е проблем само на Унгария, това е проблем на цяла Европа и на всяка една от нашите страни. Та, нека да не сочим с пръст към Унгария просто. Да, в някои страни въпроса с антисемитизма е по-наболял, като например в моята страна, поради ужасната ни история. Но нека да не се заблуждаваме, нека да не твърдим, че това е проблем, изолиран проблем в отделни страни. Той съществува навсякъде. Извинявам се, но това трябваше просто да го кажа. Защото определено чувствам, че е, трябва да гледаме нещата в по-широк план. Обедена съм, че е, през тази следващата седмица ще се запознаем с намеренията на правителството е, по този въпрос и е, всеки образован човек ще оцени тези намерения. Уважаеми дами и господа, ако почнем в Европейския съюз да се бъркаме в такива въпроси като закриването на един театър, а това ще бъде твърде много. Да, естествено искаме театрите, кината да а, не бъдат закривани. Но такива неща стават навсякъде. И в Германия, и в Великобритания, не само в Унгария. Та, когато сочим някого, нека не забравяме, че същия пръст може да бъде насочен и към нас. Благодаря на министъра. Сега преминаваме към следващия му колега. Сега минаваме към следващия министър Миклош Салфеш, който ще е министър на социалната политика и ще говорим по-специално и за младежта. Ще изслушаме министъра, който отговаря за многогодишната програма в областта на младеща. Надявам се, че ще ни кажете насърчаващи новини. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, дами и господа, Ще продължим с урока по унгарски, но ще се постарая да бъда максимално кратък и да ви запозная в обобщен вид с приоритетите на унгарското председателство за тези 6 месеца. Програмата на унгарското председателство е в съответствие с програмите и решенията на съвета на Европейската комисия и Европейския парламент – както и с политиките и решенията, които са в основата на политиката в областта на младеща в Европа. А сега бих искал да наблегна на нашите приоритети за тези 6 месеца. Политиката в сферата на младеща на Европа има три стълба. Първо, европейската рамка за сътрудничество в сферата на младеща 2013. Имаме 8 основни цели, които сме се набелязали, които се препокриват с компетенциите на вашата комисия. Образованието и обучението са сред най-важните цели и още две цели, които са свързани с участие и с доброволчески дейности. Това са основните елементи, които са залегнали в програмата на Унгарското председателство. Другите цели по първия стълб няма да ги споменавам поради липса на време. Можем да се върнем на тях на по-късен етап. Вторият стълб е Европейският акт за младеща. Това е част от процеса от Лисабон и едно от основните послания е свързано с активното включване на младите хора в политиката, в ежедневната политика. Виждам доста млади хора в тази зала. които отстояват интересите на младите хора. Освен трите стълба, бих искал също да подчертая инициативата Младеща в движение – това е важна програма, която замества пакта за младеща. Младеща в движение може да бъде една от водещите инициативи в стратегията 2020. Седем такива инициативи са включени в сферата на образованието и младеща. Младеща в движение може да ни помогне в работата ни. По отношение на обучението, трябва да наблегнем на подобряване на качеството. Същото се отнася и за подобряване на качеството в образованието. По този начин ще подобрим и хората, които се намират работа и особено ще подобрим младежката заетост. Не бива да забравяме, че всеки пети младеж е безработен. Това е огромен проблем. Особено ако го погледнем от следната гледна точка. Младите хора днес са тези, които ще трябва да издържат здравеопазването, социалното осигуряване през едните десетилетия. Уважаеми депутати, искам да спомена още една бъдеща програма, с пет основни елемента. Европейска доброволческа служба е една от инициативите. Това е важен въпрос за унгарското председателство, тъй като тази година беше обявена за година на доброволческите дейности и ние отправяме по този начин един силен сигнал към младежите. Уважаеми депутати, триото председатели имат обща програма. Ние работихме заедно с Испания и Белгия и ще надграждаме на постигнатото от тях. Един важен аспект е подобряване на младежката заетост. Испанското председателство се фокусира върху е, социалното превощаване. Това беше основния приоритет. По време на Белгийското председателство основен приоритет е, беше заетостта сред младежите, а сега през тези 6 месеца на нашето председателство, ние ще наблегнем на участието. И участието в пазара на труда преди всичко. Какво означава участие? Това означава активно гражданство, това означава ангажираност в политиката, в обществения живот, участието също на пазара на труда е включено в това понятие. Също толкова важно е да ангажираме младите хора в обществения живот, в политическия живот, тъй като напреженията, на които сме свидетели, по-лесно могат да бъдат урегулирани, когато Младите хора обсъждат тези въпроси помежду си, защото те се разбират помежду си много по-добре, отколкото а, с нас. Ето защо участието на младите хора в политическия и обществения живот а, е толкова важно. Бих искал също да спомена доброволческите дейности – Тази дейност е по-широко разпространена в Западна Европа. В Централна и Източна Европа нямаме толкова богат опит в това отношение. Но ако искаме да сме успешни и ако искаме да постигнем целите на Европейската година на доброволческата дейност, ние трябва да подобрим тези дейности във всяка държава от Европейския съюз и не само в тези държави, но и да ангажираме държави, които не членуват в Европейския съюз, трети страни. Предвид на бъдещето разширяване на съюза, младите хора от тези трети страни могат да се окажат в бъдеще граждани на Европейския съюз. Унгарското председателство на заседанието ще организира съвет през май. Ще обсъдим въпроса за участието на младите хора. Сега искам да се спре на структурирания диалог. Това е една друга област, която сме набелязали като свой приоритет и която е свързана с заетостта сред младежите. Когато решихме с нашите белгийски и испански колеги да направим този въпрос един от приоритетите, ние искахме нещата да се развиват отдолу нагоре, да започнем от местното ниво, да поискаме от младите хора да кажат какви са техните идеи, какви са техните искания и желания и да ги канализираме при формирането на европейската политика в тази област. Искам да се възползвам от тази възможност да ви поканя на Европейската младежка конференция, която ще се проведе между 2 и 4 марта в град Гюдело, недалече от Будапешта. На тази конференция ще участват всички основни заинтересовани страни, занимаващи се с политиката в областта на младежта. Също съветът ще приеме заключение през месец май. Те ще е, бъдат от политически характер и ще очертаят приоритетите за следващите председателства, а именно полското и датско председателства. Уважаеми дами и господа, в заключение, тъй като искам да кажа, тъй като председателката ми дава знак, че трябва да приключвам, и така в заключение бих искал да привлека вниманието ви към програми, които няма да се реализират само в Унгария, а и в Брюксел, Имам предвид също и годината посветена на младежта, която се организира съвместно от Европа и Китай. Целта на тези прояви е да се засили ангажираността на младите хора в обществения живот и нашето председателство ще посвети своите действия в тази посока. Председателката. Благодаря. Много малко време остана за жалост. Малко се проточи разговора с министра на културата. Господин Фисас и господин Такола. Господин министр, госп... благодаря за поясненията. Комисар Василио ще приеме интергрупата за младеща на парламент. Ние бяхме поканени също, но останахме, за да ви слушаме. А, казахте важни неща по отношение на политиката в областта на младежта. Преди години имаше ентусиазъм по отношение на политиката за младите, но смятам, че а, трябва да избягваме професионалното участие на младите в политиката, за да може да избегнем попадането им под политическа зависимост. Нека те да запазят своята независимост. По отношение на Европейската година за доброволчеството, Можете ли да конкретизирате предложенията си и как знамерявате ли да развеят, развиете програмата Еразъм? И има още много други въпроси. Сега господин Такола. Е, Благодаря. Господин министър, Имате една добра изходна позиция и, и воля да постигнете резултати. Ако успеете да приобщите към каузата си и другите държави членки, наистина вашето председателство ще бъде един успех в тази област и ще очертая пъти, по който да вървим по-нататък. Може да се говори много за социалните проблеми, за заетостта на младите хора – процента на безработица сред младите в Европа е 21%. знаете колко се промени характера на пазара на труда. И както сам казахте, въпросът става все по-сериозен. От една страна в Европейския съюз липсва работна ръка, увеличава се пенсионната възраст, дават се премии, за да се накарат хората да работят колкото се може по-дълго. Имаме нужда и от работна ръка от емигрантските среди. Също времено е, има и безработица От една страна, имам редица парадокси. Викаме иммигранти, за да работят. Не, не, не мислите ли, че трябва да се направи една по-добра координация? Нека този въпрос да се зададе на европейско равнище, защото нашето бъдеще зависи от младите. Трябва да им намерим работни места. Нека това да бъде една от първите ни грижи. Как ще подсъдираме? Борис. Два бързи въпроса. Благодаря първо за пълното изказване и да за това, че продължавате действието на предишните председателства. Първи въпрос. Как стои въпроса с сътрудничеството между Европейския съюз и Китай, което започна миналата година, ще продължи ли? И втори въпрос по отношение на младите. Знаем, че се правят економии от програмата Еразъм. Има хиляди студенти в Беларус, които не могат да продължат образованието си в университетите в рамките на европейската солидарност. Поред мен би могло да се предвиди една програма, която да обхване тези студенти в Беларус. Благодаря ви. Господин Тъкеш, само един въпрос, остават ни 5 минутки. Igen, tényleg egy kérdésem van, közismert uh, Magyarország. Да, действително ще задам само един въпрос. Добре известно е, че в, Унгар... в Унгария, а изобщо в Европа, се сблъскваме а, с демографска криза. Мисля, че решението трябва да се търси именно в младеща. Министър Шолтес, знам, че унгарското правителство а, отдава голямо значение на а, жените. И смятам, че унгарския модел а, може да послужи като европейски модел в това отношение. Въпросът ми е какви намерения имате в областта на политиката за младеща, така щото да защитите семействата и да се изправите пред предизвикателствата в демографски план. Госпожо председател, ще се опитам да се вместя в отделеното ми време. Комисаря Василио а, обмени мнение за доброволческите дейности, което е въпрос от а, сериозно значение за нас. Доброволните дейности е, трябва определено да влязат в дневния ред на съвета. цяла Европа, а не само в Унгария, разполагаме с социологически данни, които показват, че ако успеем да приобщим младежите в доброволните дейности, те ще могат да дадат своя принос в оказването на социални грижи. Ако това стане по-нататък в живота си, а, те се радват на една много по-отворена и толерантна нагласа спрямо нуждаещите се от помощ. Смятам, че това е основният момент свързан с доброволческите дейности. В Европа има много хора с увреждания. Огромен е броят им. Е, този проблем а може да се притепи единствено а, чрез създаване на съпричастност, което става в ранна възраст. А, конкретно по въпроса в в тая тема, програмата, която аз очертах, тя е част от една по-широка програма с продължително 6-7 години. Надявам се да успеем да определим набор от задачи, които да предложим на комисията тая пролет ще се опитаме да определим основните проблеми за младежите, което свършва и проблеми с реализацията на пазара на труда. Прави сте, че освен безработица, често пъти сме изправени пред проблема с липсата на работна сила. Да, вярно е, че този проблем се разрешава с професионално обучение, но то е от значение и за политиката за младеща така че от значение не само за вашата комисия, но за много други комисии в вашия парламент. Така че трябва а, този комплексен проблем а, да се разглежда от различни гледни точки. Господин Борис. Годината на младеща Европейски съюз Китай – Ясно е какъв а, стопански бум се наблюдава в а, Китай през последните няколко години. Преди две години на церемонията по откриването бяха начертани няколко основни насоки. Първо, културно сътрудничество, което ще ни даде възможност по-добре да разберем а, ценностите си, наред с економическото сътрудничество между Европейския съюз и Китай. Културата е контекста, в който съществуваме, в който живеем и е средата, която ни сближава. По такъв начин се надяваме да подобрим възможностите за намиране на заетост и е, разрешаване на други проблеми на пазара на труда. Без е, пазар е, на труда не можем да подходим към е, проблемите на младежите. Трябва да им се осигури достъп до пазара на труда. По отношение на младеща в Беларус, мобилността на младежите е много сериозен въпрос. И аз много съжалявам, че има съседни на Европейския съюз страни, където положението е толкова трудно за младежите. За съжаление обаче така стоят нещата в Беларус. Трябва да съгласуваме позициите си с политиците в Русия. Мобилността може да ни помогне да подобрим перспективите за студентите и младежите в Беларус. Много е трудно да се отговори накратко на въпроса на господин Тълкиш, защото политиките за младеща и за семействата са свързани неразривно и са от решаващо значение за бъдещето на Европа. Европа трябва да остане силна в културен, економически и социален план. За да се осъществи това, трябва определено да насочим усилията си към младежите и политиката за семействата. През последните няколко години унгарското правителство се опитва да изкове именно такива политики и се надявам, че скоро ще започнем да се радваме на положителни резултати. Не мога да кажа, че прокарваме пътеки, понеже се е, учим от е, други страни, от Германия, от Франция, но се надявам заедно да можем да се изправим успешно пред предизвикателствата. Председателката. Благодаря ви, господин министр. В началото на председателството винаги се казва, че през следващите 6 месеца ще се свърши много работа и много ще бъде постигнато. Ние обаче си даваме сметка, че могат да се предприемат единствено малки стъпки. Вие поемате щафетата от Белгийското председателство и ще я предадете по-нататък на Полското. Така че това е една обща задача. Можете да разчитате на нашата подкрепа и се надяваме, че по време на вашето председателство ще можете да постелете пътя за добри програми, които да се създават в бъдеще и които да бъдат финансирани по нужния начин. Надявам се да успеете да убедите всички, че се нуждаем от средства за младеща и за културата. И така, благодаря на колегите, които останаха до края на тази дискусия. Мисля, че получихме ясна картина за намеренията на унгарското председателство. Надяваме се медийния закон да не засенчи всички други инициативи, да си дадем сметка, че се работи по въпроса, има процедури и а, трябва да имаме повече доверие. Благодаря ви, господин министр. Няма да ви задържам повече. Искам да посоча, че Нямаме време да почваме следващата точка от дневния ред на господин Иван с точката. В 5 часа. В 5 часа ще я разгледаме, ако не възразявате. Благодаря ви за разбирането. Закривам заседанието.